подписани от необходимия брой депутати. Те ще бъдат публикувани съгласно член 123 от регламента. Ще фигурират и имената на подписалите декларациите. А сега на 17 юни 2010 година се състоя среща на високо равнище на Европейския съвет. Бих искал да приветствам председателя на Европейския съвет и председателя на комисията. А сега ще преминем към дебата. Преди това обаче господин Ван Ромпей, председател на Европейския съвет, ще вземе думата. Имате думата. Уважаеми господин председател на Европейския парламент уважаеми господин председател на Европейската комисия, скъпи колеги. Това е първата среща на Европейския, беше първата среща на Европейския съвет, откакто станах на негов председател, която не беше доминирана от е, неотложни задачи. Това беше една нормална сесия и решенията, които взехме, бяха от значимо важност е, не само във връзка с сегашната е, криза и нейното преодоляване, но говорихме и за дългосрочното подобряване на економическото изпълнение на Европа. Ние покажахме ясно решение за опазване стабилността в Европа. С удоволствие отбелязах че на тази среща имахме същата решимост за укрепване на економическата сила, за да може да се развие новата европейска стратегия за работни места и ръст, включително стратегията Европа 2020. Стъпвайки върху свършеното от комисията, и а, отделните браншови секторни съвети. Ние уточнихме какви са основните цели, които разбира се а, е, са известни и не вас, които за нас са изключително важни, за да може а, темпа на економическо развитие на Европа да се развива още по-бързо. Подобряване на европейския начин на живот, включително предвид застаряващото население. И това трябва да постигнем, ако искаме да останем световен играч на световната сцена знае, че както в тази зала, така и другаде са изразени известни съмнения относно стратегията 2020. Дали тя може да допринесе до по-добри резултати в сравнение с предишната Лисабонска стратегия? за която се говори, че има недостатъчни цели. Аз твърдо вярвам, че отговорът е положителен. Защото ние съсредоточаваме сега вниманието си върху по-малък брой цели, а не многобройния брой цели, които някакси се загубиха в Лисабонската стратегия. Те са важни цели. Интегрират социалната, околната и образователната сфера – както парламента съвсем справедливо настоява върху всичко това. Вниманието ни е върху тези цели и разбира се, годишните прегледи също ще обърнат внимание на всичко това. Има национални разбивки по цели, а не само европейски цели. Като по този начин предоставяме ясни жалони а, и аршини, с които може да се измерва постигнатото национално ниво. По този начин е възможно именно нашите държави членки да участват и в самото целеполагане, така че те да не мислят, че това е нещо, което просто се приема в Брюксел и в последствие да могат да го пренебрегват. Напротив, да го считат за своя част от своята економическа стратегия. Аз разчитам на Европейския парламент да може да продължи със същите усилия да работи за изпълнението на стратегията Европа 2020. Това трябва да бъде сърцевинен дял от начина по който ние оценяваме състоянието на нашия съюз. Когато вашия председател се обърна към държавните глави и правителства на предишната среща на Европейския съвет, надявам се обърнахте внимание на подкрепата именно на стратегията 2020 година. Това беше приветствено. Същевременно зная, че в тази зала, а и другаде, са изразени съмнения и тревоги относно метода, който се използва за изпълнение на стратегията. Дали този метод не е прекалено приличащ на междуправителствен подход – на действие и механизъм. За да се подобри економическото изпълнение в Европа, е необходимо да се използват е, редица инструменти. Някои са на европейско ниво, други на национално ниво компетентност. На европейско ниво ние можем, а и го правим. Приемаме общо законодателство за общия пазар, за регулирането на финансовите услуги, за конкуренцията, за търговията, за защита на потребителите, както и по други въпроси. Освен това, можем да използваме и европейския бюджет, особено структурните е, фондове и програмите за разследване. И тук ролята на комисията е водеща. Но ключовите аспекти от нашето економическо изпълнение е всъщност е, на ниво национална компетентност. ако искаме да имаме успех, трябва да мобилизираме всички нива на управление. В зависимост от договора, и тук се позовавам на член 121. Държавите членки трябва да считат своите економически политики като част от обща грижа и тревога и да координират всички тези политики в рамките на съвета. Тази координация трябва да се основава върху заключенията на Европейския съвет и да включва всички институции – които дават своя принос, плюс приноса на парламента и комисията. И ние увеличаваме обхвата на тази координация, така както увеличаваме и обхвата на онова, което правим посредством европейското законодателство, например банковия сектор. То тази координация между националните политики и на, национа... на европейско ниво са необходими. Задачите на съвета е да обобщава, да събира лидерите на комисията, на парламента, на националните правителства по отношение изковаването на всичките тези елементи на политиката. Онези, които биха искали да настроят комисията и парламент или институциите един срещу друг, всъщност прави лоша услуга на целия процес. И бих искал също така да посоча, че тук не става въпрос за едно просто междуправителствен механизъм, ако мога така да кажа. Това е една много внимателна, е, подбрана и балансирана архитектура на управление, както е описана в е, договорите. Разбира се, включва е, членовете и разбира се председателя на комисията. И всичко работят в интерес на съвета а не представляват непременно единствено своите национални правителства. Трябва да гарантираме, че ръководителите на националните правителства някакси не могат да възприемат тези общи блага, общи интереси на европейско ниво. Ако това не се постигне, няма да е как да заработи добре Европейския съюз. Европейския съвет миналата седмица взе и решение, което според мен е от също толкова голямо значение за Европейската стратегия 2020, а именно – Системата за отчитане на резултатите и системата за наблюдение, за може по-добре да се отчита конкурентността и липсата на баланс, ако има такъв, така че в крайна сметка да се преодоляват неустойчивите, опасните тенденции в съвсем ранна фаза на тяхното развитие. Такъв, такова състояние сме виждали и през изминалото състояние на нашия съвет. Те не бяха удоточнени в критериите по Маастрих, но те са от изключително голямо значение. Сегашната ситуация, в която наистина са изправени нашите държави членки, се дължат именно на липсата на този баланс. Е, еврото някак си стана жертва на своя успех. Забравяме, че една обща, общо е, валута е необходимо да се основава на общото. Това е колективна отговорност. Що се отнася до финансовия сектор? Наш приоритет е да имаме една здрава, силна банкова система. Призоваваме Европейския парламент и ЕКОФИН бързо да приемат е, нормативните актове, свързани с финансовия надзор, така че да могат да гарантират Европейския комитет за системен, е, системен риск, както и другите три надзорни е, органи да работят от началото на следващата година. Вашия принос, приноса на парламента е от изключително голямо значение, както и вашата отговорност. Постигнахме съгласие е, стрес-тестовете за банките да бъдат публикувани най-късно във втората част на месец юли. Поискахме комисията да направи бързо предложение за късите продажби и слаповете за кредитно неизпълнение Европейския съвет е съгласен, че държавите членки ще трябва да въведат системи за налози и а, такси на финансовите институции и заедно с партньорите G20 ще изследваме възможността за въвеждането на, а, международни, на глобални а, общи такси за международните финансови транзакции. Всички тези въпроси се надяваме, че ще бъдат разгледани на срещата на върха Торонто когато господин Барозо и аз самия ще имаме честа да представляваме Съюза. Освен това, подкрепяме е, и потвърждаваме позицията на ЕСЕ при постигане на целите на хилядолетието до 2015 година. Въпреки финансовата криза, ние подчертаваме нашата воля да продължим да работим в борбата с промяната в климата. Съгласни сме на някои условия, а именно да приемем, да започнем преговорите за Исландия, а също така и приветстваме кандидатурата на Естония да се присъедини към еврозоната. Това е знак за доверие в бъдеще на съ... бъдещето на Съюза. Приехме и декларация за Иран, която подчертава нашата дълбока е, тревога за ядрената програма и предлага на съвета да приеме на следващата си среща е, мерките и санкциите на е, съвета за сигурност на ООН, както да добави други мерки. Освен това, ние сме убедени, че така Съюза ще може да има своя обща позиция относно един от най-деликатните въпроси в световната политика днес. Втората част на срещата се съсредоточи върху проблемите, свързани с економическото управление и по-добра координация на економическата политика. Аз докладвах върху дейността, която бе извършена от специалната група, която Европейския съвет пожела аз да председателствам. Не възниква конвергенция на високо ниво и аз се надявам да завърша работата на тази специална група до октомври най-късно. Аз се срещах с вашата делегация по-рано, ще се срещнем и отново, за да може приноса на парламента да бъде напълно интегриран в нашата работа. Европейския съвет приветства моя доклад по отношение на първия набор от позиции с е, приемането на е, изисквания за стриктно надзор на бюджетите и конкуренцията. Има съгласие да укрепим както превентивните, така и коригиращите мерки на пакта за стабилност и ръст. Разбира се, трябва да се направи е, преглед на санкциите, за да можем да имаме една цялостна прогресивна система. Има съгласие по отношение на европейското полугодие, където държавите членки ще предоставят своите програми за стабилност началото на всяка година през пролета, като по този начин ще може да се направи още преглед на допусканията и тенденциите, които оказват въздействие върху националните бюджети за следващите години, като се отчитат, разбира се, националните бюджетни процедури. Тук искам да подчертая, че никога не се е предлагало финансовите министри да предлагат националните си бюджети на комисията за одобряване преди предлагането им пред националните парламенти. Никой не би подкрепил такова нарушение на парламентарните компетенции. Работата на специалната група не е приключена. Други идеи от комисията, разбира се, от Централната банка, от вашия парламент и от държавите членки, от които вече сме получили почти е, дестина писмени предложения, ще бъдат дискутирани. Някои идеи, вероятно, могат да изискват промяна в договора тъй като това е една по-дълга и сложна процедура, ще дадем приоритет на тези предложения, които могат да бъдат въведени в изпълнение по-бързо и по-лесно. Има очевидно възникващ консенсус, че не е нужно да създаваме нови институции за економическото ни управление, а да използваме по-добре унези, с които вече разполагаме. И докато конкретните решения понякога ще бъдат необходимо на ниво на държавите членки на еврозоната, и когато това възникне, разбира се, аз ще свиквам такива срещи и на върха за еврозоната, както вече два пъти съм го правил, от нивото на цял, целият нас е, съвет е изключително важно да се вземе решение за економическото управление. Ние сме економически взаимосвързани и споделяме общата собственост върху най-големия пазар в света. Това е нивото, на което мнозинството европейски решения трябва да бъдат вземане на ниво европейски институционални структури. В този контекст и в съответствие с договора Европейския съвет възнамерява да изпълни своята роля при задаването на политическите решения, приоритети за Съюза, включително економическата стратегия и управлението. Скъпи колеги, економическите предизвикателства пред Европа са огромни. Ние бяхме много близо до ръба на пропуста преди няколко седмици и все още не сме в безопасност. Трябваше да предоставим е, извънредните фискални стимули в е, този период, но внимателно направихме така, че да не стигнем до положение, в което фискалния дефицит и натрупаните нива на риск да а, застрашат а, нашето економическо възстановяване. Мерките предприятия от държавите членки за намаляване на дефиците няма да имат а, този дълбок дефлационен ефект за Европейски съюз като цяло, ако те възстановят доверието в економиката си, като така стимулират както потреблението, така и инвестициите. От друга страна, ако не се коригират коригира тези дефицити, със сигурност ще се стигне до загуба на доверие с траен економически ефект на вреда. Мерките се различават в зависимост от различните ситуации във всяка една държава членка и е, вместо някакъв абсолютен, абсолютно ниво, Важно е да се има предвид каква е посоката и устойчивостта. Ако продължаваме в този дух, съм убеден, че Европа ще се завърне на своите позиции. Скъпи колеги, според мен тази среща на Европейския съвет, което беше една следваща много важна стъпка при борбата с кризите, която започна като финансова и се превърна в економическа, бюджетна и почти парична криза. Ние си изличаме полките и коригираме курса си стъпка по стъпка. Обеден съм, че ще успеем. Благодаря ви. Благодаря, господин председател на Европейския съвет. От името на Европейската комисия давам думата на господин Мароза господин председател на Европейския парламент, господин председател на Европейския съвет, скъпи колеги. Само преди седмица се среднах, срещнахме в Страсбург, за да подготвим е, документите за срещата на високо равнище е, в Брюксел и Г20 в Торонто. Аз ви казах, че е, економическия растеж е решението на кризата, но този растеж трябва да бъде включващ, интелигентен и устойчив. Но за да можем да постигнем подобен растеж, трябва да, вър... да постигнем напредък в няколко посоки наведнъж. Е, стратегия 2020, 20, приемане на законодателство в банковия сектор и за надзорните инструменти, постигайки по-добро економическо управление в Европа и представяйки на Г20 една единна силна европейска позиция. В тази посока са и заключенията на Европейския съвет от миналата година, включително на основата на предложенията, направени от комисията. Този Европейски съвет постигна значителни и важни заключения по стратегически насоки за бъдещето на Европейския съюз. Резултатите не, не само добавиха а, а, нови насоки, но, но, но те е, разработиха насоки в три основни направления. Економическото управление и бъдещето, бъдещата европейска стратегия за растеж е, Европа 2020. По, по, по първата насока нещата вече са ясни Комисията беше е, включила някои предложения в съобщението си от 20 е, май относно инструментите за надзор на фискалната и финансова политика. Е, повече повече творчески инструментариум за управление на а, тенденциите и корективи в, а, при необходимост, както и един широк економик, економически надзор за коригиране на макроекономическия дисбаланс, за да могат да се решат различните проблеми, разнородните проблеми, а не само проблемите свързани с бюджетния дефицит. Това е пътя напред. Сега, от тук нататък, специалната група, която се председателства от председателя на Европейския съвет, ще върши своята работа и ще предложи подробни действия. И в следващата седмица комисията ще предложи някои конкретни мерки за бъдещи действия. А до края на септември вече ще стигнем, ще имаме е, окончателно разработена стратегия. Второто втора точка финансовите услуги. Знаеме, че тук не сме постигнали още окончателен резултат, но е необходимо да имаме стабилна законодателна база, за да можем да върнем доверието на общественото мнение и ролята на парламента в тази насока е от огромно значение. Миналата седмица аз казах пред Европейския съвет, че ще призова Европейския парламент разпоредбите относно финансовите услуги да бъдат приети преди лятната вакансия, за да може от е, различните е, инструменти да влезат в сила е, в началото на следващата година. Аз Надяваме се втория етап от целия пакет за финансови услуги да бъде прият до края на 2011 година и съм, го, и съм сигурен, че Европейският парламент ще отдаде значимото и ще предприеме мерките за приемането на тези важни, важни инициативи. Аз... Европейския съвет постигна съгласие за публикуване с стреса тестовете, за да може да се върне доверието за да знаем, разбира се, по този начин ще знаем какви са проблемите и как можем да ги решиме. Комисията ще бъде готова винаги да направи преглед на мерките, ако това се окаже необходимо. Още една важно направление за действие и може би това е едно от най-важното заключение на съвета от миналата седмица. Това е стратегията 2020. Това е Европейската стратегия за економически дългосрочен растеж. Растеж, който е устойчив и включват. Предложението бе направено преди няколко месеца. И просто не се надявах, че този подход и тази стратегия ще бъде одобрена толкова бързо. Включили сме пет основни е, цели, включително образование и борба срещу бедността. Е, разбира се, не, не, не, не, не беше ясно дали в, начало, в началото не беше ясно дали държавите членки ще се съгласат да споделят е, правомощията си в някои области, които са от чисто национално компетентно. Но не трябва да има противоречие между тези, които ще бъдат водещи в тази стратегия. Полите, тласъка, който беше даден от този парламент, беше от изключително значение. Аз искам да ви благодаря и аз искам да благодаря и на председателя на парламента, защото той а, каза колко е важно да постигнем бързо съгласие по методите за изпълнение на тази стратегия. И се, се надявам, че ще продължим да отдаваме необходимото е, значение и значимост на тази стратегия, тъй като работата е първа започва. Сега просто ще трябва да започнем на практика изпълнението на тази стратегия и за това се, се, се радвам, че държавите членки потвърдиха това, че те са участници и че стратегията е и тяхна собственост, защото тя не трябва и не, не, да се възприема като нещо спуснато от а, Брюксел. Ние ще, ние ще работиме в тясно сътрудничество с държавите членки при изработването на националните програми за действие. Ние, аз разчитам на вас да обсъждате и да а, правите реклама на тази стратегия във вашите избирателни райони с гражданското общество. Защото тази седмица ще се състои срещата на Г20 в Торонто, където ние ще излеземе с единна позиция. В писмото, подписано от господин Фан Ромпой и аз, и, и от мое име, ние изложихме позицията на Европейския съюз и за пръв път Европейския съюз излиза с единна позиция по своите приоритети за глобални действия. Имаме точно разписан план, имаме и точно разписан график. Някои от проблемите са много спортни, спорни в рамките на g 20 От, пример, например, проблема свързан с международната финансова такса. Но в заключение Успеха на срещата на високо равнище миналата седмица доказва, че Европейския съюз постига успех тогава, когато е, отдава значимото на приоритетите е, Место да създаваме нови институции, ние трябва да е, работиме и ефективно с институциите, с които е, разполагаме. Дами и господа, преди в заключение бих искал да поздравя парламента, съвета и е, върховния представител относно успеха по преговорите е, по въпроса с службата за външна дейност. Тя ще бъде част е, от е, комисията и ще работиме заедно с госпожа Аштън, като тази служба ще се отчита по същия начин, както другите европейски институции и служби. И се надяваме, че тази служба ще може да заработи колкото може по-бързо. Това е едно от нововъведенията, влезли в сила с Лисабонския договор. И надявам. Още веднъж искам да кажа, че е, срещата на високо равнище бе е, успех и крачка напред по пътя за, на Европа. Благодаря ви, господин председател. А сега от името на политическите групи госпожа Вордман от името на НП. Благодаря ви, господин председател. Групата на НП приветства дейността на Европейския съвет, който под ваше председателство предприе важни мерки за подобряване на економическото управление в Европа. Така че да излезе с една обща позиция на срещата на Г-20. Всъщност кризата ни задължава да предприемем съответните мерки, за да изложим такава позиция, да възстановим доверието на финансовите пазари на нашите граждани. Парламентът подкрепя засилване на превентивната част от пакта за стабилност и растеж. Ние сме съгласни за предприемане на санкции, но специалната работна група трябва да предприеме и практически мерки, за да можем да излезем от кризата. Според нас, а, трябва да се появи една общностна управленска структура с силна и независима роля на комисията. Господин Барозо, наистина е много добре, ако в близките месеци направите конкретни предложения в тази насока. Миналата седмица заявихте, че Европейската комисия трябва да изпълнява ролята на економическо управление, економическо правителство на Европа и бяхте аплодиран за това. Това съответства на амбицията на вашата, вашето право на инициатива. В някои държави членки ние наистина виждаме какво трябва да се постигне чрез засилване на конкуренцията и средните и малки предприятия трябва също да работят тази насока. Ние сме съгласни с вас, но е особено важно да видим как ще могат да бъдат оценени постиженията на отделните държави членки. Затова апелираме към чувството за отговорност и за по-добро сътрудничество вътре в специалната работна група. В противен случай ще изпаднем в една втора Лисабонска стратегия и това няма да бъде от полза за заетостта, за растежа. Господин председател, вие се обърнахте към парламента с искане е, да приеме е, бързо банковия пакет, но не в нас е, е затруднението, а в съвета, който трудно транспонира доклада Ларозиер в действие и много малък напредък е постигнат по време на Испанското председателство. Вие, господин председател на съвета, трябва да се обърнете към вашите колеги в съвета, така че да направят необходимите компромиси. И това е много важно, ако искате да се спази датата 1 януари. Благодаря ви, госпожо Латнакол. Сега госпожа Улскок в групата на социалистите. Благодаря много, господин председател. Хетна, 14 000 барела днес се изливат в е, Мексиканския залив. В Северна Европа има хора, които се страхуват от това Голстрим да не доведе този нефт до нашите брегове, ние сме уязвими, силно уязвими от подобни природни от подобни бедствия и никой не живее на самотен остров, всички сме във всичко. Така че особено важно да не пренебрегваме въпросите свързани с преминаването към възобновяеми енергийни източници. И възпитанието на обществото. Често говорим за това и мислим за това. Има прекрасни резолюции, които се взимат е, по този въпрос, но на практика нищо не се прави. И поради економическата криза това се загърбва. Е, не може економическата криза да бъде решена, ако не се решат и проблемите, свързани с околната среда това, което е в сила за финансовите пазари а, от а, десетилетия насам, а, виждаме отговорни представители на различни политически а, групи, които в крайна сметка защитават доминиращата роля на пазарите. Погледнете последиците в много държави членки. Последиците от това, което се случи, от а, абсолютното доминираща роля на финансовите пазари. Вижте до какви проблеми се стига. Погледнете а, трудностите, с които се сблъскваме преди да въведем съответните регулиращи механизми. А, строгите, стрикните а, економии, състоянията на дефицит, които могат да доведат до парализа. Кризата доведе до дълбока рецесия, именно за това е особено важно във всички държави членки да може да се действа така, че да се избегнат социалните конфликти и е, да не носят винаги едни и същи е, групи хора цялата тежест. Аз високо оцених това, което казаха господата Барозо и Ромпой, но тук говорим предимно за архитектура, а не толкова за хора. Социална Европа, господа, също е част от борбата срещу финансовия дисбаланс, срещу проблемите на околната среда. Погледнете нарастващата безработица. Там именно трябва да се действа. Благодаря ви, госпожо. А сега за групата на либералите господин Верховстат. Господин председател, нека първо да кажа, че очевидно е, че държавите членки на Европейския съюз трябва да играят важна, жизнено важна роля в економическата стратегия на еврозоната през следващите години. Но, въп... Но въпросът е друг. Основният въпрос е друг. Кой ще упражнява контрола? Кой ще налага санкциите, ако някои държави членки не изпълняват критериите? Това е основният въпрос в чии ръце ще бъде контрола? В ръцете на държавите членки, на съвета? Дали държавите членки ще се самосанкционират? Или ще съществува една общностна, независима институция, която ще упражнява този контрол. Аз не, не мисля, че някой тук вярва, че държавите членки ще се самосанкционират. Никога не са го правили, защо да го правят и в бъдеще. Нека да дам няколко примера. Лисабонската стратегия Лисабонската стратегия се провали, защото не съществуваше независима организация, институция или орган, който да упражнява контрол над изпълнението на тази стратегия. Така че, щом ако нямаме е, контрол, е, просто нищо не става. Ето, нито Франция го прави, нито Англия го прави. Те просто приеха пакта за стабилност и растеж. Така че трябва да имаме една общностна институция, която да упражнява този контрол. Ние сме приели резолюция в този смисъл единодушно. Преди няколко дни господин Трише каза точно същото. Каза точно същото. Той направи същия анализ тук в парламента. Европейския парламента, Европейската комисия, Европейската централна банка. Сега Трише предлага и друга институция. Аз не знам дали е необходима друга институция, но просто този, този контрол трябва да се упражнява от институция, от общността институция. Защото това е което е необходимо, господин председател. Значи пакта за стабилност и растеж, е, стратегия 2020 и новата стратегия, която ще се доразвие през няколкото, през следващите седмици. Е, финансовия надзор, какъв е проблем тук? Е, Европ... Европейския съюз ще отиде в, на срещата на Г-20, но не може да каже какви ще бъдат решенията, защото министрите на, финанс, на, финансови, на финансите отхвърлиха предложенията на комисията, които се основаваха на анализа на комисията Ларозер. Ларозер. Така че какво трябва да направим? Ние трябва, те, министрите на финансите трябва да преразгледат решението си и да се съобразят с предложението на Европейската комисия. Комисията Ларозиер предложи европейски надзор над банките. Но през декември миналата година Екофин каза, че трябва да има координация между националните надзорни органи. Но нито един национален надзорен орган не а, е, дигна аларма в момента на кризата. Така че не координация ни трябва. Но Европейския съюз трябва да упражни натиск над държавите членки, за да могат те да приемат решението на комисията и на групата Ларозер за европейски надзорен орган над банките. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. От името на зелените госпожа Ребека Хармс. Äh, господин председател, дами и господа, господин председател на съвета, Всъщност, е, мен стана малко неприятно, като ви чух да казвате, че е, срещата на върха от миналата седмица е протекла напълно нормално. Ако е, се върнем на погрешния метод, използван е, преди, е, казва се, че има нормалност в сътрудничество, когато една среща е ограничена в рамките на 6 часа и в края на тази среща се подписва смъртната присъда на еврото. А, мисля, че не, не ние а, трябва а, да действаме по този начин. А, колегата от Халде каза, че а, економическото управление на Европа не беше на висота. Финансовия надзор, това беше подчертано в доклада Ларозиер. Какво а, смятате след една година дебати все пак трябва да се вземе решение за такъв орган, а съвета отказва да предостави правомощия на този надзорен орган. И това наистина е абсурдна ситуация. Ако ние на европейско ниво се нуждаем от вашата подкрепа, а не получаваме, може би да преминем сега към текстовете и която се очаква от парламента за забрана на токсичните финансови инструменти за данъчния рай, за възнагражденията, за заплатите на ръководителите на предприятия, за премиите и бонусите. А в момента се провежда тристранни преговори или комисията или съвета в крайна сметка блокират напредъка. И точно това всъщност се случи миналата седмица. Именно това постигнахте вие. Е, що се отнася до общностния метод, е, като виждам какво се случва с е, таксата за финансови операции, нека да видим какво се решава, какво се осъществява в рамките на Г20. Аз искам да вярвам в напредъка, но ако нищо е, нямате, което да внесете там, да представите съответния комисар, трябва да защитава европейската позиция. Е, господин Юнкер е, трябва да направи предложение за такава такса в еврозоната. А ако не успеете да постигнете това, отново ще сте използвали една а, среща на върха в Европа, само за да заблудите европейския потребител. А, що се отнася до общата политика, а, как стои въпроса с стратегията 2020 година? Тази стратегия трябва да ни дава насоки за а, едно устойчиво развитие, един устойчив растеж, а днес а, как, с какво разполагаме. А, слушаме прекрасни пожелания и приказки, какъвто беше случай с Лисабонската стратегия. А, непрекъснато се говори за устойчиво развитие, но това, което ни липсва, както беше и при Лисабонската стратегия, са общи инструменти и пари. Аз представлявам зелените и това, което ни липсва, е убеждението, ефективност, що се отнася до ресурса, амбиция по отношение на околната среда. Всичко това трябва да бъде двигател на действията ни. А сега а, се радваме на възстановяването на автомобилната промишленост, защото а, Китай а, купува големи автомобили, които харчат много гориво. И провала в Канкун наистина смятам, че Европа така и не е разбрала до сега какво означава устойчиво развитие. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кирхопе за групата на консерваторите и реформаторите. Уважаеми господа председатели, нашата група наистина отдадена на реформата. Но нека да кажа нещо за Иран. Президента на Иран е един от най-обжаваните, очевидно, в Близкия изток. И бихме желали да работим съвместно с Иран, за да можем да разрешим някои от световните проблеми. Скоро се срещнах с представител на Иран и предложих някои от тези проблеми, но за съжаление Иран се намира в ръцете на онези, които малко се вълнуват от тревогите на своите собствени граждани или своите съседи в залива. Е, води се една ясна ядрена политика, която предизвиква тревога. Ако разработват атомна енергия по един прозрачен начин, никой не би възразил. Но разработването на тайни възможности за и разработване на ядрена програма очевидно представлява опасност. Така че приветстваме е, онова, което е, се взе като решение, именно да се окаже натиск върху тях. В противен случай мерки за ограничаване на търговията на нефтената промишленост е, трябва да бъдат взети. Приветстваме споразумението по Европа 2020, което със сигурност е една важна инициатива на комисията. Много още има какво да се направи на практика. Не сме съгласни напълно във всеки детайл, но когато действията е, стартират и не са само думи, тогава вече всичко ще бъде в полза на Европейския съюз. Търговията в рамките на Европейския съюз е, и извън него трябва да се облегчи и насърчи и бюрократичните ненужни е, пречки трябва да бъдат бъдат премахнати, да се намалят тези а, излишни тегла за стопанската дейност. Необходимо е да има по-добра или по-малко на практика регулация. По отношение за еврото, економическото бъдеще на всички членове на Европейския съюз, бюджетните дефицити на всички страни трябва да бъдат намалени. В Обединеното кралство сега ние предприемаме тези болезнени стъпки, които са неизбежни. Вчера бюджета ни беше драматичен, наистина представено, както каза Осборн. Това беше изключително важно да се постигне в рамките на частния сектор. Трябва да се дадат максимално облегчение, за да може да се насърчат инвестиции инвестициите. И наистина частният сектор може да възстанови просперитета. Приветстваме факта, че Европейския съвет фокусира вниманието си върху практическите стъпки за подкрепа на еврото. Моята държава не е член на еврозоната и няма да се присъедини. Разбира се, ние искаме успех на тази зона. Необходимите мерки за подобряване управлението на Европейския съюз не изисква бъдещо централизиране. Не бихме искали повече власт да се прехвърля към Брюксел. Необходимо е, разбира се, еврозоната и да не бъде така подкрепена от не членовете на еврозоната. Но ние сме готови да прокретим инициативи, които а, са в духа на нашите договори и в интерес на държавите членки. Намираме се в един период, в който наистина нещата са трудни и водещата роля на, европейски, на Европа и САЩ са към края. Е, има предизвикателства от страна на други е, страни и авторитарни части на капитализма. Ние трябва да гарантираме е, възможността да разработваме нашия и да се, се радваме на нашия свободен начин на живот. А просто ако се присъединяваме към някакво статус-кво, сегашно състояние, просто очевидно няма да ни доведе до успех. Председателя, благодаря за вашите думи. А сега думата има господин Писки, Европейска обедена левица. Господин председател, резултатите от срещата от миналия четвъртък трябва да бъдат разгледани спрямо европейските предизвикателства. В състояние ли са те да сложат край на кризата, започнала през а, май? Дали това са крачки в правилна посока? Какви предложения а, дават те на гражданите и на а, финансовите пазари? Банките трябва да участват в поемането на разходите, до които са довели. Да, наистина нуждаем се от мерки, но това, което ми липсва е убеждението, че това ще се случи. Вие настоявате за такси, за финансовите операции, но такава мерка се отхвърля от държавите в Г-20. Това е, ми се струва нереалистично. На второ е, място говори се за е, такава обща такса, но аз се съмнявам, че участниците в световните пазари ще бъдат успокоени и ще прекратят всякакви спекулативни действия. Борбата срещу дефицита в условията на финансова и економическа криза всъщност може да задуши възстановяването, да ограничи потреблението и е, да е, удари най-слабите, които е, ще трябва да затегнат още по-силно коланите. Предвижда се също така съкръщения на дефицита, които ще попречат финансирането на нови стратегии в Европа перспектива 2020 година. И на четвърто място иска се увеличаване на а, доходите, приходи на държавите чрез въвеждане на данък, например, големите доходи, някакви местни данъци, но всъщност не се удрят по по-високите доходи по този начин. Говори се за намаляване на заплатите, на пенсиите, увеличаване на възрастта за пенсиониране – социалната система ще бъде срината по този начин. И това само ще увеличи броя на бедните, за съжаление. Господин Фарейч, Европа, свобода и демократия. Благодаря. Наистина, много впечатляващо, господин Рампой. Как Казахте, че срещата на върха се осъществила, кризата е преминала, ние сме отстъпили от ръба на а, пропаста. Но кое беше най-важно? Е, е Юрото, е, Европ, е, еврото е жертва на собствения си успех. Това беше просто наистина първата в короната на това, което вие казахте. От самото начало ви предупредихме, че няколко държави няма просто да, как да попаднат в еврозоната. Те не отговаряха, излъгаха и а, например, какво стана с този политически а, проект? Въпреки предупреждението, вие си го приехте и вървяхте натам. А, миналата седмица признахте, че няма план Б. Няма извънреден план, за да се помогне на държави като Гърция, Испания, Португалия, които в някакъв момент ще трябва да излязат от този валута. Няма план как да може да им се помогне да се възстановят своите предишни валути толкова трябва да страдат тези страни в преследването на тази мечта колко а, загуба на работни места, колко други вреди трябва да преживеят, за да види, че това просто не работи. И колко ще продължават нерманците още да плащат огромните сметки. Изключителното е, че всички в тази зала, както и вие мисли, че правите това, за да бъдем добри европейци. А аз обаче ще кажа, че тук няма нищо общо с Европа. Няма такова нещо като европейска идентичност. Всъщност силата на Европа е нейното многообразие на езици, култура и на държави. Иронично казано, ние, европейските скептици всъщност, ще се окажем добрите европейци. Благодаря. Сега господин Барамадане има думата. Dank u wel, voorzitter. Благодаря много, господин председател. А, наистина искам да приветствам резултатите от изборите а, с увеличаване на местата в парламента и наистина ние сега ще играем по-голяма роля, защото Холандците искат по-малко Европа, повече пазари. Пазара, европейския пазар работи добре, но това прехвърляне на средства от богатите към бедните държави трябва да престане. И аз смятам, че тези думи, които вие е, изказвате, трябваше отдавна да предприемете и мерки, защото си затваряхте очите от, пред рисковете от разширяването и трябваше да дадете а, е, сигнал за предупреждение още на времето, когато а, е, Гърция възприе такова а, поведение. Сега Албания, Косово, а, Исландия, а, държава, която а, Продължава лова на китове и е, да не забравяме е, и е, Гърция какво направи с банковата система. Вие продължавате да казвате елате на Исландия, продължете да продължавайте да осъществявате лов на китове и в крайна сметка ще доведете Европа до фалит. Yes,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 en zorgen dat de europese burgers de waarheid horen over dit geldverspillende parlement en dat uw constante uitbreidingsdrift dat dat... Искаме европейските граждани да чуят истината. Ние не искаме европейските граждани да страдат от, ограм... от разходите. Ние сме спечелили изборите и ще ги спечелим пак. Благодаря ви. От името на Европейския съвет, господин Фан Ромпо, имате думата. Скъпи колеги, господин председател, аз не се вълнувам от критиките и не се когато бях тук в парламента през февруари, март или февруари, за да ви обясна какви бяха резултатите от неформалната среща. Тогава се съмнявахме, че Гърция ще може да предприеме необходимите мерки, за да а, изправи допуснатите грешки. Тогава имаше много съмнения по този повод. Няколко седмици по-късно приемахме план с 100 с финанс, финансиран. Средствата бяха 110 милиарда евро, а Гърция предприя, предприе необходимите мерки за излизане от криза. Когато преди няколко седмици бе казано, че ще се създаде план за спасение а, с сума на, в размер на 750 милиона за възстановяване на Европа. Никой не ни вярваше, но това стана факт. Някои казаха държавите, средиземноморските държави имат друга култура, те не умеят да провеждат реформи, те не могат да прилагат дисциплина, така че оставете. Виждам обаче какво се прави в тези страни, е, вземат се тежки, крути мерки, не разбира се никой е, не се радва на тези мерки, но ние сме свидетели на наистина на една радикална промяна. Европейския съюз 2020 е най-амбициозната програма в света, стъпила на правно а, на правно основание. И всички ни завиждат за тази програма, така че е, като слушам критиките, просто се чуда защо. Не, стя, не смятам, че трябва да бъдем прекомерни оптимисти, но за... защо в някои мислят, че, че всяко постижение е нещо излишно и а като погледна постигнатото през последните месеци, се радвам на добрите резултати. Говорим за по-добро управление. Ми да, еврото. Еврото ни, еврото ни помогна да е, преживееме финансовата криза. За секунда не мога да си представя как щехме да се справиме с, с финансовата криза, ако нямахме единна валута от 350 трилиона. Милиарда. Как щяхме, щяхме да бъдеме изправени пред криза от 30-те години. Е, и ще, ще трябваше да е, просим от нашите съседи. Но, благодарение на еврото, постигнахме економическа стабилност. Разбира се, има проблеми в еврозоната. И тези проблеми трябва да бъдат решени. Аз не, първите 10 години от 21 век не съм работил тук. Е, работих на друго място, но тук, в тази пленарна зала, извън тази плезарна зала, в другите институции някой посочил ли е, че има тежки проблеми, свързани с е, платежния баланс, с дисбаланса? Не за това трябва да направим необходимите поправки, и корекции. Това е наша обща отговорност. За да може еврото да бъде стабилна валута, трябва да, трябва да имаме конвергенция на економическите политики. Всичко трябва да върви по една, в една и съща посока, в една и съща насока и тези корективи в момента се на... въвеждат. По санкциите им мога да кажа, че има и други мерки. Правителствата не действат, защото се страхуват от санкциите, но ако говорим за санкции, ще работим в специалната група, за да дадем конкретно измерение на санкции, не само коригиращи санкции за тези, които са под 3% дефицит, но и като превенция тези, които са първите над 3%, други под 3%, с прекалено висок дълг и които не върват в правилна посока или а, при недостатъчни темпове. Така че, а, доколкото ни позволява договора, ще въвеждаме санкции, които ще надхвърлят това, което е в пакта за стабилност и растеж. Ще бъдат включени тези мерки като превентивни и ще бъдат засилени пък коригиращите мерки. Няма да включваме мерки, които нямат правни основания в договора. И, драги колеги, ще въведем механизми, за първи път ще въведем механизми, те не съществуват до този момент, за дисбаланс, баланса на плащането и различията при конкурентоспособността. И за първи път ще работим в тази насока. До този момент нищо не е направено за това и нашата специална работна група ще има една иновационна роля благодарение на предложенията на комисията, която ще ги внесе съвсем скоро. Така че аз съм против този евроскептицизъм, защото когато има резултати, намерения, програми, планове, предварително а, а, ни, а, предварително ни препъват в нашата дейност. А ние ще напредваме а, във всички институции, крачка по крачка, но ще постигнем успех. Аз съм напълно убеден в това. Що се отнася до финансовия надзор, в Европейския съвет също обсъждаме този въпрос. Разбира се, че обсъждаме този въпрос с министрите на финансите, но тук в Европейския парламент също можем да говорим за това и това не е грях. И а, не го правим, за да размахваме а, пръсти, да получаваме. А аз не представям карикатурно предложенията на съвета. Не трябва с един жест да пометем всичко. Аз не участвам в тази карикатура, а казвам само, че в тази ключова сфера има и други важни, но в тази ключова област трябва да работим заедно. Съвета и парламента. Така че на 1 януари да могат да започнат своята дейност новите институции. Ние се нуждаем силно от това. И дори в финансовата сфера Европа. А, мислите ли, че Г20 ще аплодира? А, държави членки на Европейския съюз и председателя Барозо и аз предложим банкова такса. Мислите ли, че някой ще ни ръкопляска за това? Тук също ние имаме а, новаторска, пионерска роля е, и за таксата за финансовите операции също ще бъдем пионери. Има много други сфери, екологичната, финансовата. Това наистина са смели и дръзки инициативи и ние ще ги защитим а, е, пред света. А, по отношение на банковите такси, ако няма споразумение в световен план, ще действаме на европейско равнище а, дори някои държави членки поемат инициативи в тази насока. И аз съм горд и доволен, а, че по времето, когато бях министър-председател, ние бяхме първата държава в Европа, а, която пое инициативата за а, такса върху банковите институции. Така че аз ви слушах внимателно и подчертавам, че моят подход е положителен, позитивен и ако някой смята, че мога да бъда позитивен, като ме критикува, това не ми поставя никакви затруднения. Важното е да успеем в тези изключително трудни а, условия. Първите 3-4 месеца на следващата година и ще продължим, аз съм убеден. И дори тези, които критикуват сега, ще признаят, че сме били прави. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Баросо има думата. Що се отнася до конкретния въпрос към мен за пакета за финансови надзор? Този надзор всъщност е част от европейската реформа, защото всички нови споразумения зависят от новата архитектура. Например, предложихме агенциите за кредитен рейтинг да бъдат под надзора на една, един от тези нови органи. Ето, за това е толкова важно да стигнем до споразумение относно архитектурата на надзор, което предложи комисията след доклада. Аз се обърнах към групата на високо ниво на господин Розие и помолих да ни запознае с това. Благодаря на Европейския парламент, както за високите амбиции, така и за подкрепата. Така съвета може да пристъпи от позицията си през декември към някои ключови аспекти, които са много важни от гледна точка на Европейския парламент. Но пък сега всички трябва да направим компромис и това е значимия въпрос. който трябва да поставим пред Европейския съюз. Защото, имайки предвид факта, че другите не правят достатъчно и тогава ние няма да стъпим напред. Нужен ни е компромис. Може да се постигне споразумение, което в много области ще следва описаните тревоги от Европейския парламент, като например различни продукти, също така мерки за защита на а, потребителите. На отправянето на конкретни решения към финансови компании и така нататък. Това ще бъде една голяма крачка напред от страна на съвета и комисията я подкрепя. Принципите по отношение а, е, резолюциите за кризата и схемите. Те са много всеобхватни. Мисля, че има възможност да се приключат тези разговори в следващите дни. Утре ще има среща от трите страни и много важно какво ще се случи. Ако се забавим, няма да стане по-лесно. Най-вероятно е онези, които им да имат резерви, все по-трудно да отстъпят от позициите си. Но това не е в интерес на никой, който иска да има изградена истинска европейска архитектура. Няма смисъл да се отлага. Нека честно да си кажем. Почти невъзможно ще е новите органи да функционират от 1 януари 2011 година ако бавим второто четене. Ето за това е важно да действаме спешно. Е, новата стратегия 2020, новата економическа система за управление ние вече много направихме по отношение на регламентите и надзора за финансовите услуги и сега трябва да започне тази система да функционира през 2011. Обръщам се към вас. Именно поради тази причина, ето господин председателя на парламента слуша. Той направи много интересни изказвания. Но обръщам се и към вас, към държавите членки също се обръщам. Нека да проявим дух на компромис и да направим необходимите усилия, за да стигнем до компромис. Ние сме доволни от нашето предложение, но в крайна сметка метода на общността е метод и на компромис. Не само е изявяване на позициите, но в крайна сметка на постигане на компромис. И именно заради това Ето за това комисията а, се обръща с апел към съвета да продължи нататък. Ние сме предложили вече един текст, компромисен текст днес и ще продължаваме да оказваме приятелски натиск към всичките се партньори, за да стигнем до споразумение. Благодаря. Председателя, благодаря много. Сега продължаваме с ораторите. Господин Карс, две минути. Господин Ван Ромбей, днес Нека да не се връщаме към стореното пред последните месеци, а да видим какво е свършил срещата на върха. Сега мисля, че и ние трябва да бъдем критични към самите себе си, да отчетеме слабостите и постиженията си. Заключенията на срещата на върха нямат нищо общо с това, което ни казаха в Страсбург. Съвета тогава представи някои неща, ние го изслушахме. Аз не очаквам съвета да бъде лидер. Аз искам просто съвета да не блокира нещата, да не спира нещата, да подкрепя комисията, за да може хубавите думи да се превърнат в дела. Дами и господа, не одобрявам този нов метод на размяна на писма. Получаваме писма от Меркел, от Саркози, сега от Баросо, от Ван Ромпой, те, те, си, те си пишат помежду, помежду си, получаваме писма от Канада, от тук, от там. Ние искаме дела, дела, а не писма. Много место да пишете, предприемете конкретни инициативи. Европа 2020 нека да преминем от стратегия към конкретни мерки за създаване на работни места и растеж. Нямаме никакви проекти за Г20. Говориме за е, такса на е, сделките, но е, от друга страна надзора на финансовите пазари е блокиран в рамките на преговор, тристранните преговори а, инструмента за надзор също. И така че, господин председател, държавите държавите членки дори не разполагат с обща дефиниция на капитала. Така че престанете с приказки. Нека да работим конкретно, госпожа Берес. Мината и половина. Благодаря, господин председател, господин председател на съвета и на комисията. За щастие, стратегията 2020 запази целта за намаляване на бедността, но нашите притеснения са, че стратегиите за бюджетно консолидиране тук и там отиват прекалено далеч и а, всъщност пречат на намаляването на бедността а, чрез намаляване на средства, стимулиране. Но всъщност аз не искам да критикувам всичко, което прави Европейския съвет, да се започне една полезна, ползотворна дискусия. В този смисъл имаме две предложения. Първото предложение казахте, че проблемите с дисбаланса са основни. Според мен дебат, който сега започва и подчертава условията за прилагане на пакта за стабилност и използва и инструментите, средствата да се намалят разногласията, които подкопават солидността на еврозоната и а, някои а, да смятат, че еврозоната вече не е цялостна. А, вторият въпрос е свързан с санкциите. Казахте, че не трябва да се санкционират само тези, които са в дефицит, но може би трябва да се помисли и за интелигентни санкции. Например, да се поиска увеличаване на данъците в някои от държавите и всъщност тези допълнителни средства да бъдат внесени в Европейския съюз. Председателят прекъсва ораторката. Госпожа Силвия Голар, минута и половина. Благодаря, господа председатели. Всички сте чули, вероятно, това, което казва председателя на БП. Аз мечтая за предишния си живот. И аз имам усещането, че има правителства днес, които биха искали предишния си живот, преди кризата и които ни казват, ще запазим предишния надзор. Не се е случило кой знае какво така че а, можем да загърбим проекта Ларозиер, да отхвърлим това, което иска Европейския парламент, защото всъщност става дума за една мъничка криза. Но не това е позицията на Европейския парламент и бих искала всеки да поеме своята отговорност. През декември 2009 година Екофин единодушно зае позиция, която блокира всяка възможност за съвместно взимане на решения. И четирите е, групи е, в комисия ЕКОН предупредиха, че това не е редно. След това е, ни се каза, че сигурно ще си замълчим, след което беше гласуван един много изискващ текст. И ние не искаме такова, да, да се приеме такова споразумение, не искаме институции, които функционират, които са на общността, където се взимат общо се приемат общи мерки, система, която не почива само на добрите намерения и желанията на държавите, дават право на вето на държави, които не желаят по никакъв начин финансов надзор. Ние сме съгласни да правим компромиси, но искаме да се компрометираме с тези, които не искат да постигнат успех. Благодаря ви. Една минута за господин Кожушник. Господин председателя на съвета на комисията, аз съм член на комисията ИМКО който отговаря за защита на потребителите. Ние поканихме господин Монте и той подготви своя доклад. Между другото, този доклад е много е, добър интерес, но липсва смелостта, смелостта на лидерите на е, национално и на общностно ниво да ни предложи тази наистина привлекателна идея, която следва и да се прилага. Така че обръщам се сега към тях. Има слухове, че и в съвета, и в комисията възнамерявате да въведете супер евро и по-слабо евро. Аз съм против такава идея, защото имаме опит както на изток, така и на запад, източната и западната марка по време на студената война. Председателя, колегата Портес, минута и половина. Господин председател, първо, лихвите за банките и таксите за финансовите транзакции. Повече думи, а и повече инструмент, по-малко думи, повече преговори. Да, ние ще бъдем водещите, но няма да има никакви последици от това. Второ, економическите последици. Как съвета смята да намали бъдността в Европа и в света, като същевременно в държавите членки намаляват разходите в обществената сфера, в социалната сфера. Как ще стане това? как можем от една страна да, да оправдаваме устойчивото развитие, а от друга страна държавите членки имат намалени, имат за, за цел да намаляват или да замразяват заплатите и да увеличават данъците. Съветът е като Ватикана. И писателя Сартамага православен, нищо не знае, нищо не пише, нищо не може да научи. А сега се връщам към начина по който се сформират националните бюджети. Господин Фан Ромпой, вие говорихте за превентивни санкции е, в бюджетната политика в отделните държави членки. Възможно ли е подобно нещо? Въобще не е възможно. Това, това просто е, са само приказки. Благодаря ви, господин Берозо. Вие говорихте по първа точка и е, резолюцията на Европейския парламент е, в връзка с целите на пакта за стабилност и растеж. И именно за това, именно трябва да служи механизма. Говори се също така за а, държави, които трябва да участват. Каза се също така, че най-активните държави е, ще е, няма да бъдат фаворизирани. Трябва да има решение от е, Европейската Централна банка, за да определи тези размери и Става дума за тази философия, свързана с механизма за стабилност. Най-бедните ще фалират и няма да се въз ползват от увеличаване на жизненото равнище. Господин Грифин. Господин председател, това изглежда добре, но реалността е нещо друго. Един пример. Споразумението между Европейски съюз и Индия ще има разрушително въздействие върху селското стопанство и фармацевтичните продукти в Индия. И е, това е всъщност нарушение на тяхното стремеж към развитие и независимост. Какво ще струва това и на работещите в е, Британия и в Европа. С други думи, говорим за иммиграцията, които всъщност заобикалят всичките прагове, за които говорим. Придобава се автоматично право индийски е, работник да може да замени един е, квалифициран работник, който обаче е британец в стоманен завод, да речем. Ето тези споразумения унищожават възможностите за заето за е, стотици хиляди британци и европейци. Това не е стратегия за работи, а това е стремеж към корпоративно забогатяване. Благодаря. Е, колегата Гарсия Мариал Гаркор има думата. Две минути. Господин председател, благодаря. Е, финансовия надзор е единствената конкретна насока на економическото управление. И мисля, че в момента цари пълно объркване. Тази е, сутрин председателството на е, Съюза каза, че сме близко до постигане на споразумение. А тук смятам, че въобще не сме близо до такова споразумение и във всички случаи няма да го постигнем, ако съвета не промени своето а, е, становище. А, е, това е споразумение при минимални условия, което и иска създаване на европейски орган, е, който само ще е, предлага някакви стандарти за прилагане на правото. И е, комисията се нуждае от това само да спази член 290. А това, което казва парламента е, че първо банките трябва да бъдат подложени на надзора на истински европейски надзорен орган, който да бъде контролиран от този парламент. На второ място, банките изправени пред фалит и които се ползват от подпомагащи мерки, те трябва да бъдат поставени под особен режим, така че да се избегне заразата и да се преструктурира банката, без да накоплатеца да понесе цената за това. Освен това, има фондове, трябва да има фондове, които да действат банковия сектор на принципа замърсителят плаща. Не всички да плащат за безотговорността на една шепа хора. Господин Барозо, е, тук е, е, председателят прекъсва ораторът. Господин Кашман, минута и половина. Благодаря, уважаеми господа председатели. Няма много време, 90 секунди, но наистина нека да помислим за това като докладчик на целите на хилядолетието мога да кажа, че разчетите на ООН през 1997 година. 45 души, между другото, затова умират за този кратък период. На всяка две секунди един човек умира. Това е положението. От най-различни заболявания, недохрадване или пък осложнение при раждането, а, а, хив, туберкулоза, от малария умират, от спин. Всяка секунда а, се разболяват, на две секунди има смъртен случай. Ето, затова ангажиментите ни към целите на хилядолетоите и Г-20 са водещи, както и тези на ООН. И за това трябва, господин председателю, нашите ангажаменти да бъдат да, свързани с продължаващото финансиране на тези проекти. Остават ми 20 секунди и аз ви моля да кажем не повече отказаното до сега, но да мислим за тези 45 хора, които сега в тези 90 секунди умират. You, Благодаря. Госпожа Баус, минута и 30 секунди. Благодаря. Господин Абрам Прай, наистина се радвам, че сте тук като председател на Комисията по економически има въпроси, много бих искал повече да се виждаме в Комисията, в ролята ви на ръководител на тази специална група, защото когато възникне идея, тогава при нас, при смисъла на съвместното взимане на решение, ще дойдат съответната преписка. И колкото по-трудно е, по-бавно е да разберем какви решения сте взели, толкова по-трудно ще вземем и нашите решения. Ние също имаме свои идеи. Обръщам се към заключенията на съвета. Знае, че е нужно бързо да се действа по, по отношение на дериватите и надзора в финансовия секта, финансовата система. Всичко това, разбира се, не бива да оставя директивата за капиталните изисквания в страни защото знаем, че под е, натиска от банките това някак си остана страна, поради което стигнахме до едни атрактивни е, сцени, които съвсем безплатно се завъртяха операции, които се оказаха много опасни за кризата. И наистина този тип е, банкиране, тип казино ни довежда до подобни проблеми. Така че защо да не се действа бързо и да се изпълняват решенията? На последно място приветствам идеята да се прилага стрес-тест за банковете и да се публикува данните. Наистина трябваше това отдавна да стане, дори преди една година. Това е свързано и с държавния дълг и вероятно по-добре щеше да се стоят нещата, ако беше направено. Но когато тези тестове се прилагат, трябва да покриват всички тревоги на пазара. В противен случай нещата ще се влушат. Благодаря. Е, мадам Ник... Госпожа Ники Савела, минута. Е Благодаря, господин председател. Господин председател на съвета, радост и чест е, че сте сред нас. Другите председатели идват в Страсбург обикновено. Господин председател, вашето, вашия спокоен подход и разумен подход към нещата е от... е много ценно. Германия на последния съвет каза, че Европа има нужда от економическо управление, но отхвърли разумното предложение на Франция за управление в е, държавите от еврозоната или поне в началото. Така че сега сме изправени пред економическо управление в 27-те. Може ли да имаме обща економическа политика, като имаме различни валути, различни е, данъчни системи, са различни лихвени проценти? Боя се, че просто още, още веднъж ще ще сблъскаме с проблеми, като тези, с които се сблъска еврозоната и по-тежки. Благодаря ви, господин Еренхаузер. Благодаря, господин председател. Що се отнася до стратегията 2020 година и пазарите, мисля, че можем да говорим за напредък от момента, в който се установи връзка с устойчивостта, но не трябва да забравяме, че основният проблем няма да бъде изчистен. Как ще можем да излезем от задължителното изискване за растеж, как можем да избегнем финансовите кризи? Тогава е, наистина ще трябва да осъществим една основна реформа на економическата система – и дали няма да поискаме държавата да създава тези ценности? Дали не трябва да бъдат свързани тези възможности на банките с ликвидност? Това наистина изисква една много по-силна економическа политика. Благодаря ви, госпожа Хюбнер. Благодаря. Уважаеми господа председатели, финансовата и фискалната система и нейната реформа не е заместител на структурна промяна и политика за конкурентно развитие. Искам да подчертая значимостта на кохезионната политика, политиката на сближаване в Европа 2020. Ясно е посланието на съвета за включването на политиката на сближаване в Европа 2020. И това беше наистина успешно решение по отношение прилагането на Лисабонския е, договор и комуникето на комисията от март. Защо? Защото има задължителни графици за ресурсите, които трябва да бъдат прехвърлени по регионите в държавите членки. И те, разбира се, регионите и държавите членки трябва да въведат в изпълнение всичко това. Има естествено механизъм за контрол и не на последно място, но не е по значение, има и механизъм за санкции. За економическото развитие. Е, подкрепям фискал, е, идеята да се направи нещо повече от просто контролиране на фискалната политика. Освен това, вярвам, че днес трябва много ясно и спешно и на висок глас да кажем защо фискалното наблюдение не работеше, а пакта за стабилност и развитие не даде резултати. Ако продължаваме да разчитаме на централизираната фискална политика, може би ще стигнем до по-добро управление, но няма да стигнем до е добро европейско развитие и управление. Благодаря. Месие Рамон Хаурегови Атондо, на минути. Натондо, минути. Благодаря ви, господин председател, господин Ван Ромпо и господин Барозо. Съгласен съм с казаното от вас. На срещата миналия четвъртък Европейският съвет е постигнал много важни решения. Само преди 4 месеца подобни решения бяха немислими. Трябва да, бъд, да имаме смелостта да го признаеме. Кризите всъщност дават тласък на Европа. Тази криза е много тежка, много дълбока. Също времено обаче решения бяха взети, нови направления бяха очертани. Едно от решенията взети от е, Европейския съвет има е решението да се промени договор. Да се свика междуправителствена конференция по въпросите на протокол 36 от Лисабонския договор, т.е. Това означава, че 19 депутати ще дойдат да се присъединят към нас. Тоест, някои държави щенки ще бъдат по-добре представени, отколкото са в момента. А, така че съв, съвета реши да увеличи броя на европейските депутати, които ще е, заседават тук. Доколкото разбирам, правителствата конференция е взела вече решение. Поздравявам ви, господин Рампъй и ви приканвам да приканите държавите членки да ратифицират колкото се може по-бързо тази това а, решение, за да може да има по-добра представителност, т.е. 18 нови депутати да представляват своите съграждани. Господин Преда. Благодаря. Уважаеми господа председатели, най-напред искам да приветствам решението на Европейския съвет от миналата седмица да стартира преговори с Исландия. Днес в Комисията външни работи в парламента моя доклад по въпроса за приемането на Исландия бе гласуван с голямо мнозинство, което означава, че моите колеги са съгласни за присъединяването на тази страна към Европейския съюз. Но трябва да намерим общо решение в риболова и селското стопанство. Обедени сме, че Исландия може да постигне своите цели, вече е постигнала някои тях и може, разбира се, да въведе в изпълнение и а, акит на Европейския съюз. Разбира се, има демократическа традиция по отношение на всички, е, всички аспекти на своето развитие, както и по отношение на околната среда. Може да прилага всички тези политики в Тическия район. Исландия ще има ползи не само от, е, по отношение на економическата стабилност след приемането си, но и ще има и по-голямо е, въздействие, що се отнася взимането на решенията на вътрешния пазар. Знаем, че хората и тяхното мнение е изключително важно, но то е разделено по отношение приемането на страната в Европейския съюз. Ако решението при положение, че е предкрепено от комисията може да се стигне до един дебат за и против присъединяването, така че в крайна сметка исландците да вземат информирано своето решение. В край на процеса по присъединяване Исландия ще организира своя референдум, за да разбере дали е, гражданите на страната ще подкрепят дебата е, Исландия в Европа или не. Благодаря. Председателя. Госпо, Лабринидис, минута и 30. Благодаря. Когато съществува еврото, страните от, из... от севера и юга всъщност се отдалечават поради различната структура на тези държави, тежка индустрия в, на север и услуги на юг. Така че юг трябва да преструктурира економическия модел в рамките на няколко години. А всъщност се осъществява развитие с заеми, ефтини кредити, а индустриалните държави продължиха да се развиват чрез експорт на ефтини стоки. Именно за това се налага и европейско економическо управление, а като няма такова, се натрупва изоставане в определени държави. И днес, за да може да излязат от този омагиосен кръг страните от юга, трябват, разбира се, е, съответните економически промени, но е, страните на юга трябва да бъдат и по-конкурентно е, способни да изнасят повече стоки и услуги. А това, което става, е, че Германия, относително богата държава, ограничава потреблението в страната, е по-атрактивна държава. И всъщност се подчертават само предимствата на едните или недостатъците на другите. Благодаря, господин председател. Пред економически и социален комитет вие описахте економическата и финансова криза като нещо, което ни позволи да намериме начина по който да прекусиме е, пропаста. Важно е да можем да построим тези спасителни лодки преди да се наложи да ги използваме. Вие говорихте за стриктен надзор. След това обаче казахте, че комисията не трябва да дава мнение за бюджетите преди да са прияти от парламента, но те трябва да бъдат разгледани. Аз казах на господин Олирен, че това е добра идея и че трябва да бъдем смели. Аз предпочитам да съм протекторат на Европейския съюз, отколкото да съм под влиянието или под надзора на едно правителство, което си прави каквото си иска. Е, Някои, някой се казваха след мен потопа. Но какво ще стане сега с валутите, които не са в еврозоната, защото в момента, в който те изпитат трудности, те ще се отразят на всички. Казвате, трудно е да се борим срещу бедността в момент на криза, защото не разполагаме средства. Но ние, европейците, се борим и продължаваме да се бориме срещу изключването и бедността. 2010 година е, борба, е годината на борба срещу бедността. Нека да имаме заключения, но много по-динамични заключения в тази област. Госпожа Тротман, минута и половина. Господа председатели, казахте ни, че позицията на европейците трябва да бъде единна и твърда пред Г-20 и от това зависи доверието в Европейския съюз, международната сцена – е, но е, особено важно е и доверието на гражданите в Европейския съюз, които граждани очакват, че Европейския съюз трябва да разполага със съответните инструменти за излизане от е, кризата. И аз очаквах да бъде третирана този съвет, дисциплината и други мерки, но не така се случи. След като видяхме липсата на вътрешна солидарност, Европейския съюз не може да бъде лидер за, при излизане от кризата. И има един вроден дисбаланс между валутните и економическите политики, въпреки че еврото е сред основните резерв на световните банки. Трябва да се гарантира координиране на економическите политики на национално ниво. Еврото не може да бъде символ на скъпия живот и не трябва само да успокояваме пазарите, да успокоим гражданите върху нашата възможност да излезем заедно от кризата. На трето място бих казала, че е, увеличаването на дисциплината не трябва да доведе до увеличаване на рецесията. Ние искаме доказателства, че стратегия 2020 година ще разполага с необходимите финансови средства, е, за да ориентира економиките към инвестиции и създаване на работни места. Господа председателя, ние трябва да чуем днес предупреждението. Председателят прекъсва ораторката и дава думата на госпожа Ан Делво за две минути. Господин председател на съвета, казват често, че необходимостта е закон. В момента сме изправени пред необходимостта да бъдем твор, творци и да бъдем новатори. На Надявам се, че съвета ще, ще направи огромна крачка напред към истинско економическо управление, защото само координиране на економическите политики е недостатъчно. Дори и да стигнем до а, економическа федерация, не защото сме е, задължения, просто защото сме решили. Хубаво е да, да се прилагат превен, превентивни мерки, но не могат да се прилагат мерки без санкции за тези, които нарушават правилата. Санкции са очертани, но все още не, са, не е взето решение. Що се отнася до а, таблицата, на конкурентоспособността. Да, точно това трябва да се направи. Колкото до таксата върху международните транзакции, ускоряване реформите. Всичко това, господин председател, преди няколко месеца, преди няколко седмици бяха немислими, хипотетични решения. Да, прав сте, наистина има промяна в културата, на малките крачки, с които Европейския съюз върви напред. Но през октомври държавите членки ще трябва да прилагат на практика тези насоки. Тоест, от, съюз, от съвета зависи дали това ще бъде огромна крачка напред или ще си остане едно пожелание защо, за, защото това ще се отрази на нашите съграждани в ежедневието и то лошо. Благодаря ви. Господин Джан Лукаш Суста, една минута и половина. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господа председатели, аз съм сред последните оратори и искам да кажа, че вие наистина добре направихте, като ни напомнихте, че представлявате Европа, а не правителствата. И, и това е, е нещо, което искам да ви помоля да обърнете повече внимание. Трябва да подчертавате именно тази своя роля, да говорите от името на Европа, така че в крайна сметка националните правителства да преминат от думи към дела. Същото въжи и за специалната група. И факт е, че в крайна сметка държавните ръководители са били принудени да подпишат и да създадат този важен документ е нещо добро, но от тук нататък те трябва да го преведат и в действие. Чудим се дали в окончателния документ казаното за финансовите операции и данъците, таксите върху тях ще се преведат в, на практика. Разбира се, необходимо е да гарантираме, че имаме ефективни инструменти за економическо управление и ръст. Това е неделима част от доверието, към което се стремим. Надяваме се, че това ще бъде реалност. Следващия оратор, Хокмарк, две минути. Благодаря ви. Благодаря и за доклада. Мисля, че всички приветстваме заключенията и целите, заложени от Европейския съвет. Аз искам да се спра на три въпроса. Първо за еврото. Ако постигаме тези неща, които са заложени, Искам да подчертая, значи това са автоматични санкции за онези, които не следват правилата, тогава ще имаме една много по-силна рамка, в контекста на която ще видим как се възобновява и преражда еврото и ще бъде много по-силно, отколкото е било. Това ще бъде принос за бъдещето на европейската економика. Но това означава, че трябва да извършим и много неща, свързани с ръста. Приветствам зелените цели, които са заложени, но искам да напомня на всички ни, че усилията и трудните избори трябва да бъдат направени. А като се целепостави нещо по отношение на Лисабонския договор, не е достатъчно. Необходимо е да вземем тези трудни решения, за да можем да отворим пъти за повече иновации и инвестиции. И това трябва да се направи, защото в противен случай просто само сме си откупили малко време, а проблемите ще ни засипат отново. И на последно място. Сега навлизаме в една фаза на глобална економика, която се характеризира от намаляването на дефицитите. Така ще бъде в САЩ и така ще бъде в Европа. Всички знаем какви са рисковете с това свиване на економическото развитие. Трябва да гарантираме, че економиката ще бъде стимулирана успоредно с тези мерки. Така че, онова, което е записано в заключението на е, кръговете преговори от Доха трябва да бъдат открепени, за да може да се стигне до едно системно решение. Не разбирам идеята с е, таксата за данъчните операции, което всъщност крайна сметка още повече ще е, накара държавите по-бедните да задлъжнаят. Не, знае, че това, не съм убеден, че това ще ни доведе до по-добър свят. Благодаря, председателя. Една дума, една минута за господин Заевски. Е, е, благодаря ви, господин председател. Господин председател на комисията, господин председател на комисията. Кризата доказа, че все още не, нито сме достатъчно единни, нито сме достатъчно интегрирани. Въпреки Лисабонския договор нямаме истинско економическо управление. А ние трябва да бъдем единно защото ние сме е, жертви на ефекта домино. Кризата от една страна се прехвърля в друга страна, така че трябва да има динамика на координацията и санкции за онези, които нарушават правилата. Ние не, не, ние в крайна сметка не трябва да имаме и е, е, елитен клуб на Евро плюс тези, които са в еврото, но този клуб или тази зона трябва да е отворена и за онези, които искат да се присъединят по-късно. Вратата трябва да остане отворена за онези, които ще искат да се присъединят и те трябва да могат да взимат части в процеса на решение госпожа Штайнбрук. Благодаря, господин председател. Много важно е ние всички заедно да работим за заедостта и растежа. Трябва да се премахнат причините за кризата, но има и друга цел. Ние трябва да се получим от грешките си и да ги избягваме в бъдеще. И не трябва да пропускам един важен въпрос, а именно борбата с бедността. И наистина жалко, че ръководителите на европейските правителства не бяха готови да, ратифир, да ратифицират предложенията на Европейския съвет и да ги приложат. А Европа като че ли не се интересува от бедните, като че ли са загърбени старите цели, 120 милиона бедни живеят в Европа и има недостатъчна воля за намаляване с 25%, бедността трябва да бъде приета тази мярка и да се прилага, защото бедността е опасност, която застрашава цяла Европа. Госпожа Изабел Дюран. Благодаря, господин председател. Е, всъщност исках е, да се обърна към господин Ван Ромпой, който си тръгна, е, да обърна внимание на всички, че след като той апелира да не изпадаме в карикатурно положение, самия той трябва да избегне това, защото ние тук сме неговите най-добри съюзници и именно всичко, което трябва да се направи е по в тази стратегия. И е, бих искала да подчертая тук едно предложение, направено в е, Комисията по бюджет. Да се е, създаде нов конвент по бюджетните въпроси. Така че, когато нашите държави и членки ще трябва да прилагат стриктни правила, за бюджета трябва да бъдат разпределени ролите между европейските и националните разходи. И е, това е особено важно, успоредно с въпросите за надзор, контрол, санкции и общ орган. Благодаря ви, госпожо. Господин Роси. Господин председател, скъпи колеги, с голямо внимание слушах изказванията на председателя на съвета и на комисията. Те, спомен, те подчертаха, че трябва да има добро сътрудничество в рамките на стратегията 2020 и а, стратегията за създаване на надзорни органи. Група, специалната група трябва да излезе с решение до септември. Всичко това е вярно, но трябва да предприемеме действия, конкретни действия. Ние сме в криза, загубили сме много работни места. Целта е новата стратегия да създаде повече от 8 милиона работни места, включително и за а, високо квалифицирани трудещите си. Просто трябва да създадем едно ново поколение за една нова Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Господин председател на Господин Ройм Пойка каза прогресивно, постепенно, когато когато се изказа. Какво означава това, тази постепенност? Това означава бавно, особено за онези, които не могат да действат бързо как да преминем от постепенно към бързо, как да минем от постепенно към бързо, е, бързо постигнати от успешни резултати. В момента политическия лидършип на Европа, Европа, която се опитва да конкретизира някои инициативи, този този лидършип трябва да бъде поет от комисията. Комисията трябва да прави предложения, трябва да ни даде възможност да постигнем целите чрез иновационни мерки. Благодаря ви, господин Барос. Господин Барос, благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите, но някои от тези, които ги зададаха, не са в залата. По отношение на стратегията 2020, която предизвиква тревога от много у вас, е, е, Корин, очевидно лидер в този парламент, повдигна този въпрос, свързан с е, стратегията. Европейският парламент има ключова роля – това е наша обща отговорност да успеем не само в кризата, но и да се върнем към риста. И по отношение на фискалната консолидация и реформите, трябва да се справим наистина по-добре, отколкото сме работили през последните десетина години. А, ние сме, а, вие сте наистина с а, законодател и разбира се предлагате инициативи за а, актове. Сега 6 е, инициативи ще бъдат предвижени, пред, предвижени по-нататък по, по отношение на приемането им като законодателни актове от страна на комисията. И наистина така и действаме много бързо. Очаквам ангажимента на Европейския парламент от своя страна да поеме тези инициативи и да ги предвижи бързо. Мисля, че парламента трябва да играе много по-активна роля по отношение на дефиниране на стратегията на Европа, което означава, че трябва да се действа а, проект, проактивно и да се стига до общи позиции, да се мобилизират националните парламенти. Но мисля, че сега има възможност този диалог да излезе от а, обхвата на общата дискусия, която се води аз участвах в първата и фаза по отношение на стратегията 2020 и вече да навлезна в едни много по-конкретни въпроси. Като, например, основното заложено в стратегията, иновацията, енергийната ефективност, образованието, борбата с бедността и наблюдението на националните парламенти, които от своя страна ще имат ключова роля за изпълнение на ангажиментите и ще наблюдават изпълнението на националните цели 2020 плюс европейските препоръки. Това е много важно. Зная, че някои от вас не са особено доволни. Зная какво се прави и на високо ниво групата по отношение е, в следене и наблюдение на стратегията. Но има значително подобряване. Не искам да подкопавам е, това значение. Необходимо е, разбира се, конкретните национални цели и националното действие да даде възможност да се постигне не само това, което се прави по принцип в Европа, но да се отчете и онова, което се предприема от отделните страни. Ако се използва този метод, според мен, може да се направи и е с участието на Европейския парламент и другите институции, разбира се. Това е приоритет и както някои казахте, би трябвало да се възползваме от факта, че сега сме в годината за борба с бедността, за да можем да стартираме наистина активни политики в тази област. Не е лесно да се постигне споразумение по целите на общностно ниво. Тук, разбира се, говорим и за субсидиарността. В крайна сметка, успяхме да стигнем до по-ясни ангажименти и мисля, че това трябва да се превърне в ясна, ясно действие сега, тази година защото ние сме изправени пред социалната обстановка в Европа. И на последно място, пак по отношение на Европа 2020, по отношение на бюджетните органи, Европа трябва да играе своята роля в следващата многогодишна финансова а, рамка. Бюджета трябва да отразява приоритетите. А пък знаете, че през септември е, ще се е, дискутира. Значи тогава трябва сериозно да говорим за бъдещето на нашата финансова перспектива, разбира се, отчитайки някои от тези идеи, които вече са залегнали в предварителните дискусии в, парламента. в парламента. Трябва да се позова и на доклада на Ален Ламасур е, как точно може да помогне Европа 2020 в етап на криза. Как можем да вземем решение? Какво ще се разходва на общностно ниво и какво на национално ниво? Ето парламента тук също трябва да работи съвместно с другите институции. От страна на комисията искам да ви кажа, че ние сме твърдо решени да работим съвместно с вас. Господин Кашман, който не е тук за целите на хилядолетието, напълно споделям казаното от него и необходимостта да продължаваме да работим по този въпрос сега, особено когато наистина трябва да се устояват бюджетите в държавите членки и там се изпитват ограничения. Трябва да гарантираме изпълнението на техните ангажименти. Като цяло, мисля, че доклада на съвета и съвет, срещата на съвета е добро. И както се обърнах към колегите от Г20, ние е, сме е, с ясна позиция от името на Европейския съюз и ангажимент и поети от държавите членки, че Европейския съюз ще продължава да изпълнява своите ангажименти за целите на хилядолятията до годината 2015 година. Ето това ще е, кажем на срещите на Г20 и Г8. Гражи края на тази седмица в Канада. Някои от вас попитаха за стрес-тестовете. Мисля, че това беше нещо положително. Положителен сигнал на Торонто, срещата на върха и възстановяването на доверието в европейските банки и економическо развитие. Ангажимента, който бе подпоет миналата седмица на срещата на върха, се дискутира от всички участници в момента, включително от комисията, е, от европейските банки, от надзорните органи на банковия сектор и съответните Министерства на финанси. Решение ще бъде взето следващите дни по този въпрос. Ние като комисия, разбира се, играем голяма роля в този насока и трябва да гарантираме, че трябва да бъде максимално добре представени, когато се отчита графика за публикуване на резултатите, именно 2 юли. Е, трябва да се постигне много деликатен баланс. Освен това съм убеден, че резултатът трябва да отчете последното развитие на държавния дълг и пазара за държавен дълг. Трябва ясно да бъде отчетено, имайки предвид натиска и да се разбере също така е, отразеното от банковия надзор включително комисията и всички заинтересовани страни, когато през следващите няколко дни се вземе решение. На последно място някои споменахте проблема, свързан с нефтения разлив. Вчера получих информация, че се предприемат всички мерки и изличат полуки от тази екологична катастрофа. Всъщност, мисля, че не само тази компания, но целият сектор, целият отрасъл трябва да се излече политики. Те ме уверяват, че предприемат всичко необходимо, особено онези, които са около и в рамките на Европейски съюз, че вземат всички мерки за опазване сигурността на гражданите европейското законодателство. Между другото, ние преди това сме говорили по този въпрос, преди тази кри криза. Някои заседания с балтийските страни, с Финландия повдигна, например, проблема за възможните последици, ако възникне екологична катастрофа от този е, размер в Балтийско море, какво ще се случи? Е, сега вече ние работим по този въпрос. Трябва да се избегнат такива прибързани мерки. Никакъв регулаторен режим не би могъл да гарантира 100% сигурност. Необходимо е да се провери състоянието на практиката и самия отрасъл. Разбира се, ако анализа разкрие слабости, тогава разбира се, трябва да се предприема действия. Ние водим много тесен диалог с националните органи по този въпрос съответните ресорни комисари установиха контакт и координираме всичко това. Държавите членки и агенциите за морска сигурност. Посочвам само примери за инициативите, които предприема комисията. И последното казано от Марио Мауро, искам да уверя него и парламента, че комисията ще а, изпълнява всички свои инициативи в духа на добро сътрудничество с останалите институции. Защото, както и по-рано казах, а казал съм го и друг път, да, комисията е економическото на Европа и ако проблемите се прехвърлят на държавите членки, ние, разбира се, трябва да работим в сътрудничество с всички институции, включително и държавите членки. Имаме изключително важна роля, която изпълняваме. Това е записано в договорите. И Европейския парламент, разбира се, има своите отговорности, които са разписани. В духа на това партньорство ние бихме могли наистина да предвижим напред нашия проект. Позволете да благодаря на членовете на Европейския парламент, които показват твоята търпимост, устойчивост и резистентност да можем да работим до този момент заедно и да вървим напред в економиката. Председателя, благодаря господин председателю, благодаря колеги, приключвам дебата. Закривам заседанието. Следващото е след 12 ден, на 5 юли в Страсбург. Продължаваме. Много ви благодаря.